Европейската гражданска инициатива Право на вода. Имате думата за 4 минути. Благодаря, госпожо председател. Е, Европейската гражданска инициатива Право на вода е първият успешен е, пример е, за европейска инициатива на гражданите, която достигна внушителните 1 милион и 600 хиляди подписа. Правото на вода е основополагащо. То не може да бъде пренебрегнато. В Ирландия, може би знаете, че въвеждането на плоски такси доведе сред най-острите протести в страната. А преди Ирландия се смяташе за една от най-прогресивните страни със своята скала на водните такси. Промяната предизвика негодование. Успехът на гражданската е, инициатива обаче е, доведе е, на Европейската комисия, който беше мъгляв, уклончив, неясен и отклонява вниманието от основното право на гражданите на вода. Гражданите продължават да чакат подходящи действия от страна на Европейския съюз. За съжаление, комисията не предлага законодателен акт, в който да се регламентира правото на вода и е, санитарно-хигиенни условия като право на гражданите. Комисията отказва да го направи, затова призовавам за пореден път положението да се коригира. Естествен монопол е предоставянето на водни услуги, но не може иначе, освен като публично благо, да се разглежда водата. Това не е стока, която подлежи на регламентиране с търговска и економическа политика печалбите не бива да отиват в ръцете на собственици, акционери и менеджери. Това е обществено благо, което се ползва от всички. Наистина таксите могат да бъдат организирани по начин, който покрива разходите, но във все повече страни в света водните услуги се връщат в ръцете на общините. Има деприватизация и досегашните частни водни компании отново стават общинска собственост, каквито са били в миналото. Обръщам се към всички политически групи, въпреки че съм разочарована от ТНП, които внесоха альтернативна резолюция в разрез с същината на моя доклад. Нищо не може да прикрие лицемерни амбиции в а, такива альтернативни текстове. Изобщо не се а, критикува а, комисията, изобщо не се а, призовава а, правото на вода да бъде а, определено в законодателен акт. Премахнати са всички текстове, а, които намекват а, за преразглеждане на собствеността във водния сектор. Тяхната резолюция е толкова ориентирана към водния сектор, че дори призовава за премахване на водните услуги от ТИТИП. 38 страници доклад сега е сведен до 9 странички, които е, са подигравка с онези милиони 600 хиляди граждани, които подписаха е, инициативата. Още 300 хиляди бяха готови да се включат в подписката. Това а, е, не бива да се допуска, не бива да се а, сподавя гласът на европейския гражданин. Европейската инициатива на гражданите показа, че европейците са готови отново активно да покажат съпричастност е, с Европейския е, съюз. Нека да не се удави във водата инициативата за нея. Благодаря, господин Яковчич има думата. Истра е една мала европска регия на западу. Истрия е един малък регион в западната част на Хрватия и е, може би, един, много, един от добрите примери за начините, по които ам, обществените предприятия, предоставящи вода, могат да обслужат гражданите. 99% от гражданите имат достъп до питейна вода посредством действието на общински фирми за водоснабдяване, основани на публично-частни партньорства и на солидарност между гражданите. Аз съм член на групата АЛДЕ, но съм против приватизацията на водоснабдяването. Всеки граждани трябва да има достъп до вода и за това се изказвам тук. Правото на вода трябва да бъде гарантирано за всеки гражданин и това може да стане само чрез обществена собственост на предприятие. Господин Турмес, една минута. Е, фас 2 милиона почти 2 милиона граждани в Европа са подписали този е, призив. Водата в Европа не трябва да подлежи на либерализация, приватизация, а, да не бъде обект на консерви и а, е, да не се стига до това концерните да определят водното стопанство в Европа. Смятах, че ние в Европа имаме подкрепа, широка подкрепа. Това бе и положението в нашата комисията и съм много е, изненадан от подхода на консерваторите да подпомогнат концерните и да поискат и в Европа да водното стопанство да бъде приватизирано и в международните договори, като ЦЕТА, като ТИП, ТИТИП и така нататък, водата да вземе съответно място. Надяваме се да не се гласува подобно мнение. Благодаря, казва председател господин Мараяс. Благодаря, госпожо председател. Преди всичко искам да поздравя докладчика. Доклада е отразено всичко, което имахме възможност да обсъдим по време на изслушванията в Солун преди няколко месеца на тема СОС да отстояваме правото на вода. Това е европейска инициатива на гражданите и мисля, че решението да се извади водния сектор от ТТИП не е, е стъпка в посока, която показва, че водата наистина е обществено благо, а не стока. Предложенията на НП са неприемливи, защото те разводняват доклада правото на канализационна инфраструктура и питейна вода са гарантирани от всички конвенции. Благодаря. Президенте, ringraziare... Бих искал да благодаря на колегата за много важният доклад. Аз съм от Италия и от а, район, в а, който а, милиони. А, 27 хиляди души в нашия район гласуваха а, дружеството за ВИК да остане общинско. За това съм убедена колко важно е а, да се подкрепи Европейската гражданска е, инициатива право на вода. Вярвам, че Европейският е, съюз е, не може е, да не признае правото на достъп до питейна вода. Не е късно в Европейския съюз това право да бъде официално признато. За демокрацията, за демократичната структура на Европейския съюз комисията трябва да се вслуша в гласа на гражданите. Поздравявам е, групите е, в е, Европейския парламент, които подкрепят подхода към водата като обществено благо. Благодаря. Господин Арно, една минута. Благодаря много. Честно казано, не съм сигурен как да гласувам тук. Съгласен съм с голяма част от нещата, които казва докладчика. Съгласен съм, че водата е право на човека. Съгласен съм, че обществените услуги трябва да бъдат изключени от трансатлантическия договор за търговия и партньорство. Съгласен съм, че водата е естествен монопол. Споделям множество от безпокойствата, свързани с чуждестранната помощ и подпомагането на мерки за предоставяне на вода в развиващи се страни. Уважавам волята на гражданите. Много граждани ни писаха също време, но аз принципно съм против Европейския съюз. Принципно имам безпокойства и по отношение на на европейските средства и против е, това Европа да се разпорежда. Така че не знам как да гласува. Председателката. Ами, утрото е по-мъдро от вечерта, бих казала, и с това давам думата на е, Комисаря. Благодаря, госпожо председател, уважаеми евродепутати. От името на Европейската комисия държа да благодаря на Европейския парламент и на специално на госпожа Бойлан за доклада по Европейската гражданска инициатива Право на ОДА. Както комисията ясно заяви в своя отговор за инициативата, водата не е търговски продукт, а по-скоро наследство, което трябва да бъде третирано и защитавано а, като такова. А, водата не е гарантирана на всички, въпреки че мнозина смятат, а, че а, е точно така. Комисията винаги е подчертавала, че важна предпоставка за, предостав... за гарантиране достъп до вода е а, запазването и поддържането на водните запаси. А, това е отрешаващо значение. Европейските директиви, а, както за питейна питейната вода, така и за третиране на отпадните води, така и рамковата директива за водата е, задават рамката за управление на водните ресурси. Е, както вие казвате, достъпът до вода е, и хигиенни съоръжения е глобален въпрос. И въпреки до сегашните направени решения, постигнати решения, статистиката Ситуацията е тревожна. 2,5 милиарда хора нямат достъп до елементарни санитарни съоръжения, стотици хиляди нямат достъп до питейна вода. За това ще припомня точка 6 от програмата за устойчиво развитие, която говори и урежда въпроса за достъп на вода на всички. Говорим вече за програмата след 2015 година и съгласно нашите намерение, ние ще играем важна роля както в външната си политика, така и във вътрешната си политика и действия. Надявам се, че ще успеем да постигнем съгласие с всички партньори, за да постигнем в обозримо бъдеще добър резултат. Искам да препотвърдя ролята на комисията за значението на човешкото измерение на достъпа до вода и санитарни съоръжения положение, включително в Европейския съюз. Първо, водата е обществено достояние. Отговорността на местните органи на властта са свързани с ролята им пред гражданите. Второ, комисията заявя, обявява принципа за неутралност. Това означава, че Европейския съюз няма право да се намесва в национални решения дали да се използват форми на обществено или частно управление. И третова, Европейския съюз отчита тази особеност на водата и всякакви услуги свързани с ВИК, тъй като те не попадат в директивата за концесиите и предоставят напълно признава правото на извор на метода за управление на водата. Същото се отнася за търговските споразумения. Няма такова търговско споразумение, което да пречи на европейските държави да управляват своите е, води. Споразумението ТИТИП няма да бъде изключение. Трето, препотвърждавам ангажимента на комисията спрямо редица дейности за гарантиране на тези принципи. Ние ще работим по тези въпроси въпроси и за изпълнението на европейското законодателство в държавите членки. Настоящето законодателство дава възможност да разширим достъпа до вода и санитарни съоръжения на цялото население чрез съответно финансиране в областта на екологията и инфраструктурата е, трябва да подчертая още веднъж, че Европейската гражданска инициатива подчерта политическата значимост на темата за водата. Нееднократно комисията е заявява своята готовност за действие. Ние внимателно обсъждаме разлица дейности, например от преразглеждане на директивата за питейната вода, инициативата за използване на вода и бъдещото преразглеждане на рамковата директива за водата. В това става в постоянен диалог с заинтересованите страни, включително инициаторите на гражданската инициатива. В заключение е един важен момент. Европейските дейности и политики в областта на водата е, са гарантирали достъпа до е, вода, питейна вода и санитарни съоръжения значение за много граждани. Така и ще продължим. Ние ще продължим да действаме целенасочено. Всички ние трябва да работим ръка за ръка, за да гарантираме европейско законодателство, което да гарантира достъп на всички европейски граждани до питейна вода и санитарни съоръжения. Е, очакваме по-амбициозни действия, особено привличане на гражданите и гарантиране на по-голяма прозрачност. Също така идеят, всички идеи за економии на вода ще бъдат приветствани най-горещо и ще намерят отражение в нашата дейност. По отношение на Европейската гражданска инициатива ще подчертая още веднъж, че това е един нов момент от Лисабонския договор, даващ възможност на европейските граждани активно да участват в определянето на Европейската програма за действие. Но има още какво да се желае в е, регламент 211-2011 за Европейската гражданска инициатива комисията отчита тези особености. Докладът очертава редица моменти в сега действащия правен акт като тема за по-нататъчни обсъждания и възможност за поддържение. Сега ние очакваме заинтересуваните страни да си кажат думата, както и докладът на Европейския парламент по тези въпроси. Те ще ни послужат като източник за информация как да подобрим нашата работа и да направим максимално ефективна. Очакваме с интерес бъдещото сътрудничество с парламент парламента по този важен въпрос. По-нататъчните действия по гражданската инициатива право на вода и развитието на нещата. Благодаря председателката. Благодаря. Закривам дебата. Ще гласуваме утре. Продължаваме.